Euh, Предлагам веднага да започнем заседанието. Публичното изслушване, посветено на проблемите на социалната интеграция на жени от малцинствени етнически групи. Добре дошли на всички жени и мъже. Благодаря преди всичко на Антония Парванова, докладчик по жените мигранти и етническите групи, както и на всички експерти, които тази сутрин ще споделят с нас своя опит и ще отговорят на нашите въпроси. Приветствам всяка една от вас. Госпожа Грайнер, председател на Европейската мрежа за жени мигранти в Германия, Изабела Миталаки заместник директор на Европейския център за правата на ромите, които ще участват в първата част на дискусията. Господин Флотакис от Европейската комисия. Dans notre audition, merci d'être avec nous. Благодаря, че сте с нас. Euh, Ще имаме много интересна дискусия и за практиката за интеграция с госпожа Йенсен и господин Еюб, председател на Комисията за защита от дискриминация в България. dernière euh, intervention de la matinée par... И накрая госпожа Бар, която ще... госпожа Бах, която ще сподели с нас някои предложения. Благодаря отново на всички. Веднага давам думата на госпожа Парванова, която ще открие тук заседанието и веднага ще отида да гласува в Комисията по околна среда. Имате думата. Thank you, uh, Mrs. Благодаря ви, госпожа Морен Шахтие, скъпи колеги, дами и господа. Бих искала първо да изразя удоволствието за да обсъждам с вас този важен проблем, свързан с социалната интеграция на жените от, от етническите групи. Мога да ви кажа, че Европейския парламент взима много на сериозно тези проблеми и след изслушването ние ще, предлож... ще представиме доклад по тези проблеми. Обсъждали сме многократно разликите между жените, които са членове на етнически малцинствени групи, които са установени и жените мигрантки. По време на нашата дискусия ще обясниме какви са разликите между тези две групи, е, какви са дискриминационните практики спрямо едните, спрямо другите. Като член на Комисията по, на жените и докладчик на тази тема и от името на всички депутати, членове на комисията, могат да ви заявя, че ние обръщаме много внимание, много голямо внимание на този проблем със създаване на една законодателна рамка за тези малцинства, религиозни, етнически, които трябва да бъдат интегрирани в Европейския съюз. Факта, че човек е, че, е, човек е жена, член на е, етническо или малцинствено малцинствена общност, в никакъв случай не трябва да бъде е, проблем, и за това ние се опитваме да намерим решение на проблемите. В доклада аз наблягам на а, ролята на жените от етническите е, мълцинства и е, политиката за равенство между мъжете и жените за интегриране в европейското общество. Е, конфликтите трябва да се разрешат, за това трябва да се видят какви са нуждите, по какъв начин да е, направиме всичко възможно за е, тяхното решение. Няма за сега политика на Европейския съюз, която да е обвързваща в тази област, тъй като политиката на интеграция е от правомощията на държавите членки. Но тази политика е все по-важна на общностно равнище и за това трябва да имаме един обща подход. Комисията подчертава, че интеграцията е все по-важна предвид застаряването на населението и Интеграционната политика трябва да бъде насочена предимно към групата на жените мигрантки и жените от младсинствените общества, да се премахнат препятствията, за да могат те да почувстват, че участват изцяло и принадлежат на Европейската общност. Това не означава само законодателни действия, но и административни мерки – и аз привличам вниманието на някои, по някои проблеми, които по някакъв начин препятстват интегрирането на тези две групи жени. Първо, образованието, познанието на езици, второ, жилищните условия, трудовите условия, обучението, е, професионалното обучение и достъп до трудовия пазар. За това трябва да се полагат усилия на равнище Европейска общност и на равнище държави членки, за да могат жените да се интегрират и за да можем наистина нашата дейност да се увенчае с успех. Благодаря ви. Е, но за съжаление трябва да отида забързо в е, Комисията по околна среда за гласуване и ще се върна, защото в крайна сметка става дума за един проблем, който е от голямо значение и на което отделям голямо значение. Благодаря госпожа Парванова за това е, представяне на бързо на да основните насоки на нашата работа. Бих искала да е, отдам е, дължимото на всички е, членове на комисията, които работят с всички сили за постигане на равенство между мъжите и, жените, и мъжете и жените в Европейската общност. Госпожа Бред Свенсон не можа да присъства днес, но тя следи много внимателно работата на нашата комисия. Сега ще изслушаме мнението на различните експерти и за това давам думата на госпожа Грайнер, която е председател на мрежата на жените мигрантки в Германия. Разполагате с 15 минути, но много ви моля, спазвайте времето, което вие, с което разполагате. Благодаря ви. Um, honorable MIPs, ladies and gentlemen, many thanks for this opportunity to speak to you. Уважаеми дами и господа, благодаря, че ми давате възможност да говоря за теми, по темите, които ни интересуват и да представя мрежата за жените мигранти. Ние сме мрежи от мигрантки. И имаме като членове хора, жени с различен мигрантски происход. На национално равнище се обработват тези въпроси много интенсивно, а също така се опитваме да работим и на европейско равнище. Нашата история започна през 2007 година по време на една конференция в Брюксел, организирана от женското лоби бяхме поканени, за да обменим опит от ежедневието. И като резултат от това заседание бе публикуван един документ с темата е, Еднакви права и равнопоставеност на мигрантките в Европа. Много е важна социалната интеграция на тези жени. Тоест, социалната интеграция на жените мигранти и също така правния статус на тези жени. Понякога една жена трябва да чака две години в една страна, за да получи постоянно разрешение за пребиваване, въпреки че е жертва на насилие това насилие и в последствие остава проблем е, за интеграцията. Много жени се питат защо не се признават техните квалификации в новите страни, защото въпреки, че са се много постарали да получат тези квалификации и след мигрирането си. Трябва да се види как може да се подобри положението на тези мигрантки. По отношение на заетостта съществуват също проблеми. Заплащането и условията на труда са много лоши. Правата на тези жени са накърнени. Те нямат често застраховки често не могат е, сами да определят кога искат да създадат семейство. Освен това, проблема с насилието на жените и правния статус, това са проблеми, които остават ние предлагаме една ясна процедура за получаване на ясен статус в приемащата държава. Борим се и за правата на мигрантките без документи. Мисля, че тази тема също трябва да бъде, да, поставена на дневен ред. Тези мигрантки не са видими и затова те не могат да се обърнат към полицията. Те са много уязвима група. Ние предлагаме да се подобри достъпа до основните права, а и да се намерят нови пътища и средства за легализирането на тези жени. Освен това, често не се взема предвид терорната идентичност на тези жени. Трябва да се създаде една законова основана културна, право на културна идентичност за тези жени. В областта на заетостта съществуват също проблеми трябва да се подобри възможността за повишаване на квалификацията на тези жени и е, достъпа до езиково обучение. Така тези жени могат да постигнат повече успехи в своя живот. Мерките, които предлагаме в областта на заедостта и образованието, се основават и на подкрепата от страна на предприятията. Много жени, например, искат да отворят собствен бизнес, но не знаят как да го сторят. В това отношение жените имат нужда от подкрепа. Както казах, е, жените като наемни работници биват заплащани много лошо нямат и добри възможности за кариера. Трябва да създадем равни възможности за тези жени. Нерегу... Нерегулираната заетост. Това е много разпространено явление. За това трябва да се регулира по-добре даването на разрешение за работа. Така ще се предотврати експлоатацията на тези жени. Трябва да се засили контрола на работните места. Много тези жени работят при лоши условия, с лошо заплащане, ниско квалифициран труд. Организираме кампании по различни въпроси. Аз говорих за сексуалните наранявания и за правата на жените в приемащата държава тук в тези две области трябва да се направи още много, защото има много неразрешени проблеми. По, отнош... по отношение на здравеопазването има също много какво да се направи. Необходими са повече услуги, които да се предложат на мигрантките. А по отношение на културата и традициите на мигрантките трябва да се направи още много за да могат тези хора, тези жени да бъдат разбрани по-добре. По отношение на насилието на мигрантките, тук трябва да помислим за подходящо законодателство. Трябва ни интегриран подход – нулева толерантност към насилието. Агенциите и законодателите трябва да ползват опита именно на жените мигрантки. Много често тези жени се стигматизират. Ето защо предлагаме подходящи курсове, обучения за тази целева група. Освен това, предлагаме участие за тези жени в политическата система и политическите събития. Застъпваме се за правата на избор за тези жени. Това са теми, които съществуват от 20 години и когато всъщност човек живее дълго време в една страна, има право да гласува на избори. Е, на тези жени трябва да се осигури достъп до информация в приемащата държава, а политическите активистки трябва на дело да се застъпват за тези жени. Има нужда от повече капацитет, от повече ресурси за обучението на тези жени. Освен това, липсват ролеви модели в гражданското общество за тези жени. Трябва да се подкрепят, да се развиват ролеви модели за тези жени, за да могат тези жени да могат да се ориентират в своето развитие. И накрая някои общи забележки. Е, джендър стриминга трябва да се прилага във всички области на европейската политика. Трябва да се вземат предвид специалните изисквания на тези жени във всички политически области. Може да погледнете за допълнителна информация нашия адрес www migrantwomen.te. Благодаря, госпожо Грайнер, за това подробно изложение, което вече дава някои насоки, е, в които според вас е необходимо да се търси известно хармонизиране. Веднага следа ще дам думата на госпожа Изабела е от Европейския център за борба срещу дискриминацията. Благодаря, че сте сред нас да споделите вашия опит. Благодаря ви много за това, че ме поканихте. Първо искам да кажа, че аз всъщност замествам моята колега Русалинда Мая, която е координатор за... Но искам да кажа, че и аз продължение на 6 години съм работила в Института за отворени врати, така наред. Първото нещо, което искам да спомена е липсата на информация и на данни. Много от проблемите, с които се сблъскват жените, не са ясни. Ние просто нямаме а, консолидирани данни, за да можем да а, създадем една, да имаме една цялостна картина и да структурираме политика, която да е целенасочена към решението на проблеми. В, за това в рамките на данните, които разполагаме, трудно можем да разбереме проблемите на жените от малцинствените групи, включително и жените мигранти. Изключването на ромите в различните общества на лична основа и на етническа основа е, е, е факт в много общества, както жените роми, то и мъжете роми страдат от дискриминация, недостатъчен достъп или липса на достъп до здравеопазване, образование. И трябва, за това трябва да се вземат много е, строги мерки за по-нататъчното участие на жените роми в е, различните е, области на обществения живот. В Примерно с Централна и Източна Европа жените, роми имат достъп и ходят на лекар само когато са наистина болни. Същото въжи и за децата. Има и, дискрими, и административни дискрими, и административна дискриминация и голяма част от жените роми на практика нямат достъп до здравеопазване. В България, например, според Отворено общество, данни от 2008 година, жени, жените, които имат по-добро образование и е, по-добро материално състояние са в много по-добро здраве, отколкото е, жените е, роми. 7,8% от жените роми нямат никакво медицинско осигуряване. В Румъния 44% от жените роми смятат, че тяхното здравословно състояние е лошо или много лошо. В много страни в болниците жените, жените роми биват хоспитализирани в специални стаи, наречени циганските болнични стаи. през 2005 година в майчин дом в Унгария стана ясно, че има специални стаи за жените роми родилки, тъй като другите пациентки не желаят да лежат в едни същи болнични стаи с тях, твърдейки, че те всичките са пушачки много от жените роми в Европа нямат достъп до превентивна медицина и до, постоперативна, до постоперативни грижи. Както и в други области, политиката в областта на здраво, здравеопазването имат ограничен обхват, тъй като тези малцинствени групи до голяма степен не разполагат с здравно осигуряване. В някои страни има практики на нарушаване на човешките права спрямо представителки на тези малцинствени групи, като насилствено стерилизиране, ранни бракове и, разбира се, трафик на жени. Според експертите в България, ромските жени представляват 8% от жертвите на трафик на хора. Но много малко е направено за създаване на специални програми, които да бъдат насочени към разрешаване проблемите на ромите и по-специално трафика на хора. В Словакия и Чехия още от, от времето на комунизма са се прилагали практики на насилствено стерилизиране на представителки на, ромките, на ромските младсинства. Тези практики продължават да бъдат прилагани. През 2009 година чешкото правителство се извини е, на жертвите за тези практики и из, изплати компенсации. Въпреки това обаче не са взети мерки за прекратяване на практиките. В, у, в Унгария се 42% от 84% интервювирани ромски жени твърдат, че са жертви на домашно насилие и няма достатъчно мерки за борба с тези практики. Също времено съществуват и е, не, не, не, недостатъчна реакция на полицията. А, така че а, жените роми имат проблеми още от началото на живота. Има външни и вътрешни препятствия. Според анкета на чешкото правителство, правителство децата е, роми, които страдат от е, умствено изоставане или от някакви увреждания, нямат достъп до, до а, е, институциите. А, има също така разлика между достъпа на мъж, мъжете роми и жените роми до а, образованието, като а, има също така много големи разлики между достъпа до образование и до професионално обучение на жените роми и жените от а, другите социални групи. А, дълго, дългосрочната безработица е предимно от дългосрочната безработица страдат предимно жените роми в Централна и е, Източна Европа. Повече от 6% от е, жените роми в някои младсинствени групи работят извън е, в нормални трудови условия. Това мога само да кажа, че в България повечето от половината ромски че само половината от ромските семейства разполагат с бани и туалетни в къщите, като голяма част от домакинствата не разполагат и с канализация и само половината от ромските семейства разполагат и с перални машини. В много държави членки, според данни от 2009 година, не са е, взети е, мерки за подпомагане на е, самотните майки, ромки. Ромските, ромските жени и деца са най-големите жертви и на бедността. Разликата между тях и жените от други социални и етнически групи са огромни е, и много малко са инициативите, които са били предприяти за подобряване положението на жените ромки. От е, друга страна обаче в различните инициативи на Европейския съюз, включително и в Лисабонската стратегия, са залегнали различни програми и стратегии за подобряване е, положението на ромките. Но тъй като тези е, в тези стратегии не са е, специфично и изрично споменати жените ромки, защо е, мерките остават е, неефикасни. Някои е, ние бихме искали държавите членки да изпълняват своите ангаж... ангажименти и да осигурят защитата на основните права на жените и на жените ромки в частност, като бъдат подведени под съд всички онези, които извършват престъпления към тях и като се вземат е, мерки за превенция на много мултипликационните форми на дискриминация спрямо жените и децата от е, това мълчинство. При упражняване на основните си права. Правителствата също така трябва да вземат е, мерки за е, строгото прилагане на антидите е, закони и мерки за, за, за, за забрана и борба с дискриминацията в различните области на социалния живот, включително включително здравеопазване, получаване и предоставяне на жители по, по този начин ще бъдат ще бъде обърнато внимание на общественото мнение върху проблемите на а, тези специфични а, а, групи. А, правителствата трябва също така а, да предприемат инициативи за подпомагане на, а, започ... на предприемаческата дейност в тези малцинствени групи и по-специално сред жените, роми. в тясно сътрудничество с неправителствените организации и други заинтересовани страни. Трябва да се да се, да се създадат консолидирани данни относно всичките аспекти на сегрегация и дискриминация спрямо това мъл, мълцинство. Е, като същевременно се предприемат и мерки за участието на жените роми в политиката и процесите на взимане на решение. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Николаки. Изслушахме внимателно вашето гледище върху за положението на ромските жени и, и добре разбрахме въпросите, които задавате. Сега ще дам думата на моите колеги от Европейския парламент. Първо на госпожа Марина Яна Кодакис за 5 минути. Госпожа Яна Кодакис, можете да зададете въпроси към водещите. Благодаря. Първо, е, е, етническите мълчества. Не ми харесва тази формулировка. Аз съм, идвам от Англия и е, те са англичани. Трябва е, да се даде точно законово определение на етническите мълцинства. В Великобритания имаме едно мултикултурално общество, което означава, че те са част, тези мълцинства са част от цялото общество, независимо дали са мъже или жени и е, етнически мълцинства. Тук се споменава този термин, но мисля, че просто трябва да се борим въобще за зачитане на правата, за взаимно уважение на всички групи, категории в обществото, за разбиране помежду им. И това е един многостранен процес процес на взаимно разбиране и приемане. Вие говорихте за ромските жени. Това е много интересен въпрос. Аз а, съм се интересувала много а, в. А, Великобритания, това ги наричаме път, пътниците, номадите, И за да бъдат разбрани, трябва да знаем, че това са хора с свободен дух и които се радват на своя живот. И имам редица въпроси, свързани с тях, които са свързани с приемането от обществото на този пособен начин на живот. Трябва обаче да искаме да, разбер, да разберем е, ромите в е, връзка с обществото, от което идват или в което са, се намират, както и някои традиционни сво, а, е, свойствени за тях а, черти. Тази група е особено уязвима. Това трябва да се признае. И те се нуждаят от допълнителна помощ, за да могат да се интегрират и същевременно да запазят своята култура и своята уникалност. Всяка група има своето, своята специфика и за тях трябва специална подкрепа. Благодаря ви, госпожо Янакодакис. Сега давам думата на госпожа Корнелия Ернст. Vielen Dank. Ich möchte einiges zu Migrantinnen in Deutschland sagen. Мога да кажа някои неща за Германия. Има такава категория етническа, етническо мълцинство. Имаме такива, например, е, мълцинства от, е, в Фризия и те са равнопоставени. Има и непризнати мълцинства, <clears throat> но и те не са равнопоставени. Има 7-8 милиона мигранти, така наречените чущенци. Те живеят в Федералната република. Те дойдоха през 60-те години като гастарбайтери и имаше един такъв случай, една <clears throat> е, гастарбайтерка от Югославия през 70-те години бе приета много тържествено с, с е, букет с приветствие, с телевизионно отразяване, но е, това вече не е така. Много хора, много гастарбайтери идват с е, семействата си. През 70-те години в Германия дойдоха много беженци от африканско-азиатските държави. Иран, Афганистан, всеки, много кюрди дойдоха от Турция. А, освен това, имаме и много а, еврейски мигранти и а, е, много преселници от немски происход, които се завръщат в Германия. И така, когато се говори за мигранти, се има предвид именно такива хора. И тяхната социална интеграция е много трудна, особено що се отнася за децата и за жените, а е, именно за техните майки. Е, става дума за двойна дискриминация. Като мигрантки и като жени тези жени са дискриминирани. Е, дво, два пъти повече е безработ... по-голяма е безработицата при тези жени, отколкото при а, е, германките. До 40% е безработицата при мигрантките. И те работят главно в, при много лоши условия и много лошо заплатено. Тези жени до голяма степен живеят при патриархални условия. Това се разбира в кавички като културна традиция – е, мигрантките живеят често в затворени общество, общества и е, са подложени на насилие и на насилствени е, бракове. Е, една от е, тези мигрантки казва, че се чувства после в Германия, отколкото в Турция, защото е, е, се чувства по-неравнопоставена, отколкото в страната си, тъй като тези практики се разбират погрешно от германското общество като а, традиция. И така, е, мигрантките имат две възможности в Германия или да останат зависими от е, своя етнос, или да се съпротивляват и да се опитат да се интегрират. А, насилието на жени не е етнически проблем, а един общ проблем. Но а, справянето с този проблем в чужбина е още по-трудно. Много от мигрантките не познават своите права, не знаят езика добре, за да могат да се защитят. Много, хор, много жени нямат нужните професионални квалификации. И дори да имат, те закърняват. Така жените от мигрантски происход са принудени да работят за много ниски заплати или пък повечето от тези жени се задоволяват с ролята на домакини и майки. Това е ролята, в която се поставят мигрантките. Има малко общуване между мигрантки и германки. Благодаря. Euh, Madame Ernst, de... Благодаря, госпожо Ернст, за анализа и представенето на положението в Германия. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия господин Константинос Фотакис. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, аз съм съветник на генералния директор по социалните проблеми и съм специалист по проблемите на миграцията. Аз е, тук е просто слушам повече, отколкото е, да вземам думата, защото наистина за мен е много добра възможност да чуя проблемите, ежедневните проблеми, с които се сплъскват тези хора. Бих искал да кажа, че днешното обсъждане всъщност включва един много по-широк е, проблем. Става дума за социалната кохезия, за социалното сближаване в е, нашите общества. През е, последните 15 години миграционните потоци са много големи и тази динамика ще продължи поради демографични, економични, економически проблеми. Ако отидете в едно европейско училище, виждате всъщност на практика какво ще бъде утрешното общество. Многоетническо. Така че на практика проблема е свързан с социалната кохезия, с социалното включване в бъдеще. Тоест да има еднакви възможности, равно възможности за всички, защото това е въпрос на оцеляване на нашите общества. От една страна имаме етническите мълцинства, ромските мълцинства, от друга страна са мигрантите. Това са едни различни групи, които същевременно обаче понякога се сблъскват с еднакви проблеми. Бих искал да кажа, че госпожа Михала даде един, едно, така, една обща представа за проблемите на е, ромското, ромската общност в Европа. Но когато правиме анкети, сондажи, става ясно, че когато се упражнява дискриминация спрямо тези хора, те не реагират. Или защото не познават правата си, или защото не знаят как да ги използват. Така че а, политика, нашата политика и стратегия не е само да консолидира правата на тези хора, а да им дадат възможност да защитат и да изискват правата си. Що се отнася до миграционните потоци? Трябва да кажа, че е, половата дискриминация или пол, проблемите по, по пол са много различни. Първо, защото има известна промяна в а, така наречените миграционни потоци през последните години, т.е. имаме все повече и повече жени и същевременно имаме е, и много по-различни, по-нови нужди е, в самата економика, тъй като економиката на Европа се превръща от промишлена економика в економика на услугите. И е, е, сферата на, услуг, на услугите е много по-лесно поема жените и дава повече възможности на жените. И в е, този контекст трябва да ви кажа, че равноправието е от голямо значение. И въпреки, че миграцията понякога е добра възможност за жените, защото по този начин някои от тях просто е, успяват да се измъкнат от известни културни ограничения, от, е, от едни е, не, от е, економическите условия в дадена страна. Много често тези жени с, е, идват от страни, в които бушува война или където економическото положение е много лошо е, е лошо, т.е. Ми, ми, ми, миграцията им позволява да имат по-добри възможности и, и, и те могат да вземат едно по-добро и по-подходящо място в нашите условия. Но много често обаче е, жените, на, жен, на жените се предлагат е, е, неквалифицирани не работ, е, работни места, където се, е, не се изисква квалификация, т.е. те дори загубват квалификацията, която притежават и просто са като в капан. А, също бих искал да наблегна на различията и на разно, разнообразието а, от на жени мигрантки. Е, някои от тях идват от, е, е, от страни с други културни традиции, някои от тях нямат правото да работят в нашите общества, не, не притежават ценза или... Така че има и така че положението е много, много различно обаче при второто поколение. Защото, примерно, е, когато момичетата ходят в училище, нали, те виждат едно нещо, едно, едни условия, а в къщи е, проблемите и условията са съвсем други. Така че това също е един проблем. И също така трябва да споменем и проблемите на жените, които е, търсят убежище или които са избягали от страни в, с военни конфликти или е, други проблеми. Бих искал също така да спомена, че економически права в този случай на практика не, пом- не помагат. Ако погледнем стати, статистиките за заетостта между а, миг, жените мигрантки и а, жените, които са от дадена държава членка, разликата 18%. Е и това се отнася по-специално до новопристигналите, новодошлите. И това също е всъщност една разлика между различните мълцинства. Има много голяма разлика между тези, които са много пристигнали, току-що дошли или които прибивават в дадена страна по-малко от 3 години и нези, които са се установили в дадена страна доста по-отдавна. Това показва, че Е, че нашите политики не са достатъчно насочени към интегри... интегрирането на мигрантите е, в е, поспешност, защото ако иммигрантите, на иммигрантите се предлагат само работни места с ниска квалификация, а те самите притежават е, висока квалификация, те няма да могат да се реализират и някакси ще си останат в тази среда. Така че трябва още веднъж е, да кажа, че от една страна е, предизвикателствата, с които се сблъскваме, е да има възможности, да има социални права за тях, но от друга страна а, и в това много могат да помогнат неправителствените организации да а, а, мигрантите да осъзнаят своите права и да могат да имат достъп до а, различните организации, които са в състояние да защитат а, правата им. Благодаря, господин Фотакис, за начина по който обобщихте позицията на комисията по отношение на жените мигрантки. вие нали, разгледахте е, проблема глобално от гледна точка на европейската цел за социално сближаване, която подкрепяме, като ни Представихте и историческото развитие на интеграцията на мигрантите и разликата между различните групи мигранти. Това е проблем на обществото. Социално сближаване с зачитане на происхода, на традициите, на спецификата. През историята е имало различни периоди, както днес, например, период на економическа криза, когато напрежението по отношение на мигрантите и особено на жените мигранти е, се е увеличавало. Много често има напрежение между училищните среди, които са среда на интеграция и семейството, в което се съхраняват специфичната култура Сега оставям колегите от парламента да зададат въпроси към всички участници, които направиха презентации. Моля, имате думата. You have a comment uh, after that. Alors, moi, je voudrais euh, d'abord peut-être. Искам първо аз да задам въпроси. Така ще оставя време на колегите да обмислят своите въпроси. Моят въпрос е е, отнася до ромските жени. Участвала ли си в опит за ограмотяване е, на ромски жени в различни европейски е, страни? Защото преди всякаква интеграция трябва да се мисли за ограмотяване, обучение, професионална квалификация. И вторият ми въпрос е адресиран по-скоро към комисията, но вие също сигурно имате опит. Това е а, проблемът с а, а, загубата на квалификация на жените. А, много често образа на мигрантките са, че те са неквалифицирани, не но вие говорихте именно за постепенна загуба на квалификацията. Как могат те да се измъкнат от този капан? Какви пътища предлагате? Това са моите са. Въпроси се отнасят до обучението. Други въпроси? Госпожа Бауер. Благодаря. Аз също искам да кажа нещо за образованието и обучението на ромските жени. Имам въпрос по тази тема. В страните от източна и централна Европа ситуацията е следната. Ромските жени са лошо квалифицирани, с лошо образование. И имам предвид Словакия, България, Унгария, Румания. Много е трудно да се окоръжат ромските деца да посещават училища. А в своята среда те не получават достатъчно стимули. Те не завършват с успех училище. Напротив, тези, които успеят да завършат добре, успешно училище, те не биват признати в своите собствени кръгове, в своята среда. И задаваме си въпроса. Дали не, не е добре да се създадат интернати за такива деца? които искат да учат. Трябва да кажа и следното. Ромското население е срещу, против такива проекти, специални училища за ромски деца. Как може да порешим тези, страта, тези проблеми? Мадам Томсен. Госпожа Томсен. Първо бих искала да благодаря на е, докладчиците за много интересните е, доклади и за това, че направихте разлика между е, жените от малцинствените групи, които живеят от години в дадени държави и новопристигналите мигранти. Това наистина са едни много големи проблеми, защото обикновенно мигрантите се интегрират чак второ, трето поколение. Сама моята баба е, е от Полша е, и аз познавам проблема и наистина виждаме, спускаме се с този проблем практически във всички държави. Разбира се, много от проблемите, свързани с ромите, проистичат и от тяхната история, но просто искам да кажа, че в моята страна, в Дания, никога не е имало ромски мълцинства или съвсем мънички при всички случаи, тъй като преди два века ромите, които са били в Дания, са били изпратени в Швеция. И в началото обаче на 60-те години шведското правителство направи, положи усилия за интегриране на ромите и наистина тези, това младсинство е много добре интегрирано в момента. Е, но въпросът, който си поставяме, е това асимилиране ли е или е интегриране, т.е. те продължават ли да упражняват своята е, култура. Е, така че, защото това понякога също може да бъде едно препятствие за е, интегрирането, примерно, на ромските мълцинства. Ето, имаме е, такива е, примери в е, Испания. Така че всичко зависи от е, мерките и начина по който те се предлагат. Но се радвам, че, че тук имаме представител на комисията. а, и за това, че ще има ново звено, което ще е, произвежда съответните статистически данни, от които се нуждаеме. Благодаря, госпожа Томсън. И ако няма други въпроси, много ви моля да отговорите. Госпожа Мяхалахе може да отговорите на проблемите, свързани с ромите, тъй като те са в центъра на нашето внимание. Но в никакъв случай не трябва да е, наблягаме или да съсредоточаваме вниманието си само върху ромската общност, а да видим всички проблеми. Благодаря ви много. Благодаря за тези въпроси. Ще се опитам да отговоря е, на въпросите един на по един. Става дума за разликата между е, е, ромите, които е, са номади и другите малцинствени групи. знаете, че има такива в Великобритания, в Германия, в Косово, ашкезите. те се наричат по различен начин, но И разбира се, про, про, проблемите са различни на тези, които са се установили в градовете или у нези, които са номади в е, Великобритания. Е, в едно от е, изследване от миналата година се разглеждат проблемите, жилищните проблеми на на е, ромското мълцинство. Тук цитирам, че те живеят на места, къде, където, е, за които нямат е, разрешение, съответно нямат е, е, достъп до съответните санитарни е, санитарни възли. Така че, наистина това е един, един проблем а, примерно е, даването на разрешение за установяване на дадено място. И а, е, това пък води до проблеми, свързани с образованието на децата, достъпа до здравеопасване и така нататък. А, е, сега казахте, че има разлики между от една страна ромите и мигрантските малцинства. Ромите, вярно, са в Европа от векове но е, ние сме, е, всъщност ние сме младсинства тук и таме, но на практика ние можем да бъдем много голямо мнозинство, защото ние сме около 12 е, милиона в Европа. Когато говорим за равен достъп и за разни възможности, трябва да, първо да има, да говорим за достъп до фундаментални, до основни права, е, които не са предоставени на много от тези хора. Все още е, има хора, които не е, притежават е, е, е документи, е, лични карти и съответно нямат е, никакъв достъп до никакви услуги. Така че Аз е, съжалявам, че може би не, не, не, не, не е, отговарям точно на въпросите ви, но имате, пред, имате преди, че аз замествам е, колега, но аз работя в тази област. Но а, на основата на а, така, частичните данни, с които разполагаме, много е трудно да имаме наистина една обща, една глобална картина Що се отнася до програмите за ограмотяване, ние не се занимаваме с това. Нашото, нашото, е, нашата цел е да помагаме на ромите да е, защитават правата си, да имат достъп до правата си. Има други неправителствени организации, които е, организират е, курсове за ограмотяване, които прилагат подобни програми. като същевременно тези, това обучение и тези програми се извършват на ромски язик колкото до насърчаване на ромските деца да ходят на училище, да, предизвикателството е предизвикателствата са много и многолики. Е, от една страна е, и за обществото, и за тяхната общност. Е, ако децата нямат основното право да имат достъп до основно образование и до образование въобще, защото ако има примерно отделни специализирани училища, там образованието ще бъде на много ниско равнище. Е, така че ако децата нямат право на достъп до качествено образование, какво да бъде, е, мотив, каква да бъде мотивацията на децата или на родителите е, да се ходи в е, училище? В е, е Чехия има за, всъщност, че, че, че, че Чешката република е била осъдена от съда в Страсбург по подобни проблеми. В Румъния има подобни проблеми. Госпожа Бауери дори в Унгария има такива, има такива проблеми на а, сегрегационно образование. Така че мисля, че правителствата са онези, които трябва да осигурят достъп до качествено образование. Разбира се и неправителствени организации. А в България, тук имаме представители на България, неправителствени организации работят от, от години за десегрегиране на децата с, като се осигурява и транспорт на децата. Но тази практика трябва да се, да се превърне в държ, държавна, държавна политика, да се осигури транспорт. И по, по, по този начин ще има мотивиране и на родителите, и на децата, но държавата е тази, която трябва да го превърне в истинска политика. Що се отнася до до мигрантските общности. А, да, вие споменахте шведскът, шведските мерки за интегриране на, ромските, на ромското общество на ромската общност. Наистина там имаше едни проактивни мерки и в Швеция ромски език се признава като официален език и се преподава в училищата, но дори в Швеция и в Дания ром, ромите се сблъскват с дискриминация, особено що се отнася до е, получаване на жилища или за да станат е, за наемане на жилища. Е, има, има известна дискриминация, която се упражнява от останалата част от населението. Но наистина Тук може да се, да се спомене примера на Швеция за компенсациите, които са изплатени при а, а, насилственото стерилизиране на ромските жени и се надявам, че Чехия и а, Словакия и другите страни ще работят тясно сътрудничество с шведското правителство и ще се почерпат опит. Благодаря ви. Може ли ви така съвсем набързо на три минути, госпожо Грайнер, да отговорите? А... Както казах вече. Нищо да дай. А. а, мисля, че тук определихме различни области, в които да а, започнем да, да разглеждаме проблемите в дълбочина. А, Например, в... ние работим с африкански жени в Германия, които често са жертви на дискриминация и много често те, те са уязвими, защото не, много трудно биват избирани за работни места, проблеми има с жилищата, с намирането на работа. Invited and it's the same with the second and third generation. And those she... Много често това зависи от цвета на кожата we don't interact and talk about those conflicts, there is a problem. Me as a... И а, аз се опитах да работя за интеграцията а, а, и, и, и е много важно да бъдат поощрени е, а, жените от мълцинствата да защищават собствените си права. Разбира се, и нашето е, общество трябва също да действа, да бъде процесът двупосочен. В Германия. No. А, много често ги питат откъде идват. Не, те нямат представа всъщност откъде идват хора, които никога не са били там, не знаят каква е историята на различните африкански страни, къде има война, къде има проблеми. И трябва да има информация. Защото ние, когато идваме в една държава като иммигрант, идваме с нашата култура, с нашите традиции и много често даже има една така засилена тенденция мигрантите, е, като отидат в чужда страна, да запазват, да защитават повече своите традиции и култура. Но трябва да им се дадат повече права, за да могат да говорят за себе си, за да запазят традициите си за техните е, деца. И мисля, че в Европа има много по-големи възможности да направим да направим това, отколкото в страните, от които те идват. Исках да кажа повече, но нямам време. Благодаря. Благодаря ви, господин Фотакис. Благодаря ви. Мисля, че трябва да отговоря на въпросите, които ми зададехте за деквалификацията. Това, което ние наричаме хабене на мозъци трябва да видим в кои са отраслите, а, за които това се отнася. Отновно здравопазването В нашите болници има лекари от трети страни, но включително и от страни като Полша, от източна Европа, които работят като медицински братя, <laughs> които работят на нощи смени. Така че какъв е проблема? Проблема първо е взаимното признаване на квалификацията. Това е един реален проблем, как да има еквивалентност и между дипломите на хора, които примерно идват от Виетнам. Е, трудно е наистина Знаете, че така вече успяхме да постигнем малко напредък на европейско равнище след много дълги дискусии и много проблеми. И Генерална дирекция пазари, заетост и образование работят по тези проблеми и мисля, че в близките години наистина ще отбележиме допълнителен успех, но това наистина е един проблем. Сега, има и още един а, проблем за контекстуализиране на познанията и използването, защото от една страна имаме различия, а, примерно, езици. Е, защото когато при едно много така прецизна работа се изисква много добро познание на езика, защото трябва да се комуникира с а, хората. А, след това, институционните рамки, които са много различни в различните страни, т.е. няма до, е, трябва до по-добро познание на институционната рамка на е, страната, в която са пристигнали иммигрантите. Ние смятаме, че 600 е, хиляди мигранти или хора, които принадлежат към младсинствени групи, е, имат достъп до средства от е, социални, социалния фонд за преодоляване на известни проблеми. Сега вие каз, беше зададен въпроса как те да се измъкнат от този капан на нискокачествено работни места, е, нискоквалифицирани работни места. Аз е, съм член на една работна група, която работи по тези проблеми. Е, работиме и с представители на НПО, които наистина работят по тези проблеми те твърдат, че тези хора не стига, че на тях им се, им се, се предлагат нискоквалифицирани, нискоквалифицирана работа. Те работят повече от другите, дори работното им е време по-дълго. Те не могат да отсъстват дори един ден, защото има ем, опасност да загубят работата си, така че те просто нямат възможност да търсят по-добра работа и по-квалифицирана работа. Така че това е един проблем наистина, който трябва да се е, реши. Това е наистина загуба на мозъци. Благодаря, господин Фотаки. Сега давам думата на госпожа Брита Томсън, докладчик в Сянка. Извинявайте, чакайте. Благодаря за изказването, господин Футакис. И, сега от, откривам втората част от дискусията. Благодаря на всички, които участваха до тук. Сега каня следващите участници. Госпожа Мълер Янсен и господин Кемал Еюк. за втората част на дискусията, посветена на интеграционните практики. И след това ще дам думата на госпожа Томсън. Donc nous allons voir maintenant des exemples concrets d'insertion si vous voulez vous installer. Très bien. Donc je passe tout de suite la parole. Веднага давам думата на госпожа Мълер Янсен от Датския център за информация за жените и равенството между двата пола, която ще поясни датската интеграционна политика. Имате думата. Благодаря ви много. Благодаря за поканата. Тук що разбрах, че мога да говоря датски. Така че ще се възползвам от тази възможност, ако ми позволите. Квинфус Минцанетверк. Да представя Датския център за жените ние работим по една програма, която съответства на потребностите на мигрантките и опосредства заетостта на тези жена. И, жени. Имаме много добри резултати. И един от нашите успехи беше, че една жена, е, мигрантка, каза, че ние сме именно е, център с човешко лице. Идеята беше менторите да отворят вратите си за работния пазар в датското общество. Освен това, менторите е, помагаха на жените с съвети. Те функционираха като консултанти. Е, ще ви разкажа за този център, за да разберете фона на нашия успех. Ние сме информационен център, е, който има е, происхода си от 60-те години в Дания. Тогава имаше една, <clears throat> един център в Министерството на културата. Беше създадена една библиотека за въпросите на равноправието на жените. И ние се опитвахме през последните години да създадем уникални ресурси по интернет, които се занимават именно с тези теми. Публикувахме биографии на, на известни жени в Дания. Ние, освен това, публикувахме различни истории, имаме интернетно списание и така нататък. Така, т.е. ние функционираме нормално в датското общество и има хиляди жени, които се чувстват обвързани към нашата институция. Може да се каже е, с Твитър, е, хиляди жени ни следят. Е, през 2003 година ние решихме да започнем работа по интеграцията, да направим, да допринесем активно за интеграцията на мигрантиките, защото ние можехме да, да разширим нашата мрежа и да използваме нашите съществуващи ресурси и да улесним достъпа на мигрантки до работния пазар. Започнахме с един пилотен проект. Нас не познаваха в мигрантските кръгове, но освен това успяхме да привлечем и 300 жени, които използвахме като менторки, като консултантки. И още от началото видяхме, че нещата ще потръгнат. Получихме и две награди. Една награда най-популярната награда за жени от, един, от едно женско списание. Всичко за жената се казва то. И освен това получихме а, награда за опосредстване на заетостта. В момента имаме над 2000 двойки жени, които работят заедно, т.е. една консултантка и една дъчанка. Е, това са жени в, от най- които идват от най-различни страни. Имаме 27 националности. Е, тези жени обсъждат професионален опит, споделят опит, те участват в различни проекти. И Въпросът е, че когато мигрантските идват в нашия център, те а, получават назначен, така да се каже, един ментор, една менторка, която се грижи и е, грижи е, за даване на съвети на тази жена. Често тази жена е а, със същата професия, с която идва мигрантката. А, това са проекти, обаче също така за жени, които още никога не са работили. Това са проекти, които обхващат така наречените гета. Освен това, Една от причините нашите проекти да получат такова, такава популярност и да имат успех е, че те са доброволни. Хората доброволно идват при нас, ние правим изследвания, те имат доверие към нас. Ние не използваме непременно психолози или антрополози, използваме професионалисти, които а, по двойки работят заедно. Това е интересно и за детските ментори. Те работят доброволно, защото те комбинират своя професионален опит и а, работят с ценностите на женското движение те използват ценностите на солидарността на женското движение. Тези хора искат да участват в един проект, който е базиран именно на тези ценности, на признанието на равнопоставеността на всички жени, на солидарността между жените. Жените искат да споделят своите ценности с други жени, които идват от чужбина – но освен това, тези ментори трябва да са професионалисти, защото те имат достъп до работния пазар. Има писмена документация, подписва се договор. Е, там са записани целите, начина за постигането на целите и има мониторинг на цялостния процес. Така че всичко от професионална гледна точка е много издържано. Е, менторите са много заети работещи жени и въпреки това те се мобилизират и участват в тази доброволна работа. И те вършат с огромно удоволствие. Ние обучаваме, предлагаме едно кратко обучение на менторите по отношение на културата на мигрантките. Е, казваме им, фокусирайте се върху е, индивида, а махнете своите предразсъдъци, за това как съответната жена е облечена или как се храни или от каква култура идва. Нека се фокусираме върху желанията за реализация на мигрантките, върху техните желания и, а, и мечти в датското общество. И това го осъществяваме по различни начини. Пластовете са много. Например, ние сме насочени към младите, мигранти или по-скоро е, дъчаните от мигрантски происход, т.е. второто поколение мигранти. Има много ментори, които искат да участват именно в, този, в тези проекти за мигранти от второ поколение и хората, мигрантките, които а, са включени в тези проекти, постигат много по-високи резултати, отколкото биха постигнали, ако не бяха участвали в този проект. Миналата година имахме една политическа кампания, в която участваха много известни датски политички, а депутатки. Имаше представители и на частния бизнес, и така поканихме мигрантки да се срещнат с, тези е, известни жени, които споделиха своят, своите мечти, своите желания да навлязат било в бизнеса, било в политиката. И трябва да кажа, че тази кампания беше изключителен и се ползваше с учи, е, изключителен успех. 6 от 15-те поканени жени получиха възможност да работят в областите, които си бяха е, избрали. Е, средствата за тази кампания дойдоха от общината на Копенхаген. Освен това, имахме един проект в Отенсе, в така нареченото гето. Ние привличаме младежи без образование, които благодарение на менторите получават възможност за придобиване на нови знания. По... Включваме ги в нашата мрежа и по този начин те получават възможност за достъп до структурите на, датските, на датското общество. Euh, благодаря. Ще допълним по време на дискусията, когато ще ви бъдат зададени въпроси. Много ви благодаря за споделения датски опит. мисля, че ще ви бъдат зададени много конкретни въпроси. Сега давам думата на господин Кемал Еюб, председател на Комисията за защита от дискриминация в Република България, който ще сподели с нас опита в България. Благодаря. Искам особено да благодаря, уважаеми дами и господа, за предоставената ми възможност да направя това изложение за интеграцията на жените от етническите мълцинства и иммигрантките, но на иммигрантите няма да се спра поради незначителния брой. В България общо около 5000 за последните 20 години. България равнопоставеността на половете е уредена в Конституцията, Закона за защита от дискриминацията и Кодекса на труда, но няма нормативна уредба, която да насърчава участието на жените, още по-малко на жените от етническите мълцинства, в политиката и вземането на решенията, бизнеса, науката и културата. Не знаем почти нищо за 15% от жените в България, възраст, здравен, образователен и економически статус, заетост и кариерно израстване, съвместяване на професионални и живот, брой деца, културни ценности, традиции, риск от домашно насилие, дискриминация, много аспекти, които се размиват в липсата на ясна статистика, оттам липсата на политики и насърчителни мерки – Практиката на Комисията за защита от дискриминация говори недвусмислено, че жените от етническите малцинства, когато даже са с добро образование, са подложени на множествена дискриминация по минимум два признака – пол и етнически происход. С настъпването на економическата криза, жените от младсинствата се оказват сред най-уязвимите социални групи. Те са първите, които губят работата си, срещат по-големи трудности при повторната си интеграция на пазара на труда, и са изложени на риска да изпаднат под прага на бедност. Маргинализираните групи вътре в самите общности, по-специално жените, се сблъскват с още повече бариери в стремежа към преодоляване на изключването и изолацията. Затова ние предлагаме да започне процес на вграждане, майнстриминг, на Ethnic Gender Dimension в различни политически, законодателни и финансови политики с цел насърчаване на интеграцията равното третиране и борбата с дискриминацията. Нашата препоръка би звучала така етно-джендър мейнстриминг. Ако погледнем резултатите от проведените през 2009 година избори за евродепутати и за национален парламент, вероятно вследствие на подетата кампания за участие 50 на 50 на жените и мъжете в Европейския парламент и нейния отзвук в България, Страната ни се нареди сред тези с най-окружителни резултати. 43% от нашите депутати в Европарламента са жени. Това достижение не се повтори на последващите национални парламентарни избори и в последното 41-о Народно събрание около 22% са жените, което е под процента от предишния парламент от 2001 година, където жените са били 27% а процентът на етническите жените от етническите младсинства е около 1% в националния парламент. В сформираното правителство едва 17% са жени, от тях 0% принадлежащи към етническите младсинства. Но трябва да подчертаем, че България има за първи път жена председател на Народното събрание и жена кмет на столицата на републиката. Политиката на несъбиране на статистически данни, дезагрегирани по пол и етнически происход, образование, економически статус и така нататък, замъглява картината, затруднява управлението на социалните процеси и не позволява разработването и прилагането на адекватни политики, планове за действие, позитивни мерки и затруднява мониторинга на прилаганите такива. Обикновено се изтъква, че това се прави, за да не се нарушава защитата на личните данни, но съществуват технически нормативни възможности такава защита на данните да се осигури при набирането на дезагрегирана информация по етнически признак. Наложително е събиране и поддържане на база данни за отпадането и необхващането на децата в училище, най-голямата част от които принадлежат към уязвими малцинства. Равнищата на безработица, доходите на домакинства и други в съответствие с методиката на Евростат дезагрегирана по признак пол, етническа принадлежност, възраст и други. Истинското лице, нужди и проблеми на жените от младсинствата остават скрити и невидими зад силно стереотипизираните образи, тиражирани в медиите. Например, проучването на МОД ПРООН показва, че жените от ромски происход имат водеща роля при взимането на важни семейни решения, следователно практическите мерки и политики за подобряване политиката в ромските общности трябва да бъдат насочени, насърчавани с широкото участие и привличането на жените от тази общност. По данни на Националния статистически институт в България етническите групи съставляват 15,6% от населението на страната с преобладаващо турско 9,5% и ромско 4,6% етническо младсинство. Основният дял на жените от цялото население е 51,6%, остава по-високо дела на мъжете но докато броят на жените значително преобладава в българското етническо население, те са повече от мъжете във възрастовите категории над 40 години, мъжете са повече от жените в традиционните етнически групи на турците и ромите. Практиката на Комисията за защита от дискриминацията, проведените социологически проучвания и доклади показват недосмислено, че националните стратегии, общински програми и планове за образователна интеграция на децата от младсинствата не отчитат специфичните нужди на момичета от тези общности. Процесът на оптимизация на училищната инфраструктура, закриването на училища в малките градове и села, пренебрегна правата и интереси на момичета и девойките от младсинствата. Те са особено чувствителни и не винаги родителите разполагат с достатъчно средства да изпращат детето си всеки ден в друго населено място и опасение за безопасността на девойките при подобно пътуване води до спирането им от училище. Така, осигуряването на качествено обучение за момичета от разпръснатите селски райони, населени главно от е, турци и роми, беше изложено още по-голям риск. Обучението по и на майчен език е силно ограничено, което допълнително затруднява интеграцията на момичетата от младсенствата, които традиционно водят по-затворен живот и имат по-малко възможности за общуване с своите връзници. В България всеки четвърти възрастен ром е неграмотен, а функционалната неграмотност обхваща около половината от пълнолетното население на ромската общност. Най-тревожното е, че през първите 10-12 години на посткомунистическия период образователното равнище на ромите се влуши, неграмотността се завърна сред най-младите, което е предпоставка да се предава и на бъдещите поколения. Друга особеност е, че това е единствената етническа общност в България, в която образователното равнище на жените е много по-низко от това на мъжете. Функционалната неграмотност е, се, среща три пъти по-често при ромските жени, отколкото при мъжете в групата. Но понеже именно жените са тези, които се грижат за децата, техната неграмотност или ниско образование се оказва от изключителна важност за образователните аспирации и училищните успехи на децата. В същото време, ако не се наложи, ако не се положат усилия рязко да нарасне заедостта сред омите със средно и висше образование, всички опити да се повиши мотивацията за образование и квалификация на децата и младежите от тази етническа група ще останат на празни. Социолозите и економисти обясняват високите нива на социално изключване и опустошителните стойности на безработицата, ниското качество на заетостта и свързаната с тях бедност при ромите и ромските жени – на първо място, с ниското им образователно и квалификационно ниво. Образованието е един от най-значимите фактори при определенето на риска за бедност. През последните 20 години на прехода за ромите безработицата престана да бъде личностен или семейен проблем и се превърна в общностен проблем. Едно цяло поколение бе лишено от възможността да организира живота си около всекидневната трудова дейност, да социализира децата и младежите, формирайки техните образователни аспирации, професионални умения, трудови навици, дисциплинираност и чувство за отговорност в синхрон с обществените ценности. В момента има всички основания да се предположи, че в резултат на финансовата и економическата криза България делът на заедите роми да спадне значително. Ромските жени са в особено неравностойно положение на пазара на труда заради тяхната традиционна роля в семейството и честите бременности – те страдат от липса на квалификация и предразсъдици на работодателите. Жените от младсинствата, особено в селските райони, изпитват трудности при достъпа до услуги, свързани с заетост и програми на пазара на труда, поради липса на информация, слабото познаване от страна на служителите, предоставящи услуги за трудностите, с които те се сблъскват на пазара на труда. В България ромските жени обикновено са заети на помощни, нискоквалифицирани, физически изтушителни длъжности, както и на сезона и непостоянна работа в черната и сивата економика – където заплащането е много ниско и отрязва достъпа до схемите за социално осигуряване. Просията също е предимно женско и тетско занимание в широките градски райони. В земеделието с цел оцеляване предимно работят жени. Програмите на Министерството на труда и социалната политика за ограмотяване, включване в програми за временна заетост и насърчаване на предприемачеството сред ромките не са особено ефективни, тъй като не повишават тяхната конкурентност и не им осигуряват достъп до кредити и реални работни места. Социалната цена при липса на сигурни работни места е особено сериозен проблем при най-уязвимите ромски жени, самотни майки, вдовици и жени, жертви на домашно насилие, които не се ползват с подкрепът на общността и може да се окажат въвлечени в проституция и да станат жертви на трафик. Това ги обрича на крайна бедност, много ниски пенсии или липса на пенсии. Нивата на крайна бедност сред възрастните жени от младсинствата също са много високи. И ако за жени от ромски етност проблемът е достъп до заетост, са жените от турски происход, които се отличават с по-високо образователно ниво от мъжете от същата общност, сериозното предизвикателство е възможността за кариерно израстване. Те се сблъскват с далеч по-неопределим стъклен таван в сравнение с жените от множеството. Политическото рамкиране и стереотипизиране са друг феномен, който характеризира националния контекст. Данните за нивата на доходите и разходите на домакинствата, те агрегирани по малцинства на принадлежност, са оскъдни. Пресечени данни по пол и по етнически происход липсват. По антидискриминационни причини Националният статистически институт, източникът на официална информация, не следи домакинските бюджети по етнически критерии. Голям брой ромски домакинства, 51,5%, зависят в оцеляването си предимно от държавна помощ. Липсата на дезагрегирани данни по етнически признак пречи да се установи какъв е делът на заетите роми от изследванията на Националния статистически институт за заетостта и от изследванията им за бюджетите на домакинствата. Най-уязвима група в това отношение са жените и децата от етническите малцинства, обитаващи селски и отдалечени райони – Става въпрос за достъп до качествено здравопазване. Големите разстояния, липсата на инфраструктура, патриархалното възпитание и традиции, многото и ранни раждания са проблем, който на практика се изразява в търсене на помощ едва когато дойде най-лошото. Връзката между образователното ниво на жената и броя на децата и подчертава колко важно е образованието на момичета и младите жени, повишаването на тяхната осведоменост за репродуктивното здраве и семейно планиране. Тревожен проблем е високата детска и майчина смъртност. Успешна марка pardon, <clears throat> е програмата за здравни медиатори, стартирала преди 10 години като нов модел за България, но с доказана ефективност в, редите, в редица европейски страни. Сред жените от етническите младсинства медиаторите провеждат профилактични програми, като използват индивидуален подход към всяка жена, но все още това не може да стигне навсякъде. Можем само да предполагаме как ще се отрази на скоро предприятата здравна реформа, предполагаща закриване на десетки общински болници. Комисията за защита от дискриминация се произнесе по няколко казуса, при които центрове за спешна медицинска помощ в София и други градове допуска пропуски, като забавя или отказва да изпрати линейка на посочен адрес, а именно в ромски квартал, което довежда до смъртта на пациенти. Комисията за защита от дискриминация се произнесе по случай на дискриминация по етнически признак, при който бърза помощ пристигна твърде бавно след повече от час и половина и след над 10 обаждания на адрес в квартал факултета, ромски квартал, пациентката жена от ромски происход вече беше издъхнала. Друг случай е университетски преподавател, професор Румен Георгиев, който почина в студентски град, защото екипът се забави фатално Комисията се самосезира и наложи глоба, а последно комисията сезира и прокуратурата, тъй като това граничи с престъпление. Друго решение на комисията по преписка по жалба от доцент Христо Кючуков и други закриване на специалности, специалността начална училищна педагогика и ромски язик в Великотърновския университет Кирил и Методий. D'après des recommandations de l'Agence nationale, les cours de culture... И обстоятелствата, Комисията за защита от дискриминация установи расова дискриминация по смисъла на член 1.1 от Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, основана на диференциран подход при оценяване на специалността начална училищна педагогика и ромски язик, постанови възстановяване на първоначалното положение от преди нарушението и предписа на Националната агенция за оцеляване и акредитация чрез органите за управление да предприеме мерки за преразглеждане и отмяна на препоръката. Това бяха малко примери от позитивната практика на Комисията за защита от дискриминация. Благодаря ви за вниманието. Merci beaucoup, monsieur Юб, de votre... Благодаря много, господин Юб, за вашето представане на, за плана на действия. Сега давам думата на госпожа Брита Тем Томсън, която ще ни сподели своя опит и ще е, представи своя анализ. Благодаря много. Благодаря на всички, които говориха до тук. Това наистина ме убеждава колко много работа имаме пред себе си, съобразно различните задачи и групи. Ситуацията в България по отношение е, на групата на ромите очевидно е по-различно предизвикателство, отколкото а, трудовата емиграция. Интересно ми беше това, което казахте и за турското малценство в България в сравнение с ромското, за разликите между тях и за това, че те страдат от различен вид дискриминация. Според мен, ромите в сравнителен план са тъй наречените местни хора, защото ние имаме в Дания такива, които идват от Гренландия и е, предполагам, че турците, които са иммигранти, са доста по-различни от е, местното население, защото е, ромите не са с, традиционно земеделци и те не са така е, уседнали като начин на живот, например. Та, струва ми се, много имаме да работим за интеграцията на ромите. Нужни са ни много данни, и то статистически данни, както и познание на процесите, за да разберем какво трябва да се направи. Интересно беше това, което казахте вие за образованието, че мъжете са по-добре образовани от жените сред ромското младсинство. Виждаме го в, в други държави, всички иммигрантски а, общности в Европа, а, че младите жени днес са по-образовани от младите мъже. Има феминизация на системата на висшето образование, например. Това не е така при а, ромките. Мисля, че това е реален проблем, който се нуждае от вниманието и на Европейския съюз. Високият процент на населението в някои от държавите, от новите държави членки в Централна и Източна Европа са роми, вие казахте, че в България също са 15%, а общо те са над 5 милиона в Европа. И така, ситуацията трябва да се промени и по отношение на интегрирането на новодошлите. Какво става днес? Е, спомена се, че има феминизация на емиграцията. Защо? 50-те години хората от е, Южна Европа се движеха към Северна Европа и това бяха мъже, които отиваха да търсят работа. Сега изглежда повечето от работните места, които местното население в Европа не иска да практикува, са в областта на услугите. И това са работни места, които се заемат от а, жени иммигрантки в Испания. Много често една жена иммигрира, работи 10 месеца, спестява достатъчно пари, за да покани своят а, съпруг, а, съответно бащата, в семейството и децата да отидат при нея. А в Европа жен... трудовите мигранти са повече сред жените и ситуацията клони все по-силно в тази посока. В моята страна, Дания, има над 20% мъже, мъже в отдалечените а, градо, а, населени места, а, предполагам в големите градове, примерно в а, а, Брюксел, а, живеят а, именно мъже. И тогава а, те а, си поръчват жени по почтата, по а, каталог. А, така се получава голяма концентрация на жени от Тайланд, които се а, омъжват а, за мъже в тези далечни, далеко а, разположени селски региони в Дания. Имаме и нарастване на а, застаряващото население, след това имаме жени, които се казва, че са омъжили за мъже, които не могат да си намерят работа там, където са, където живеят. И има и а, промяна в а, картината по отношение на образователния ценз. Общото а, в Европа е, че а, жените се сблъскват с а, това, че е трудно да а, бъдат приети в националната образователна система. Аз миналата година правих такъв доклад за Португалия а, и за Дания. Много от жените от а, Молдова, от други страни, от Украина отиват да работят като домашни прислужнички, примерно. В Португалия това са жени с висше образование, например, инженерно. И така, на, на някои места по света се говори е, за изтичане на мозъци, а тук имаме похабяване на мозъци. Това са хора, които са принудени да работят ниско квалифициран труд. Няма система, която да ги подкрепя. Аз мисля, че вашите примери в, в, в това отношение са много добри, защото разглеждата отделния човек. 60-те години, е, знам, беше иммиграцията сред мъжете от Югославия, примерно, иммигрираха в Германия и е, извършваха долу-горе същия тип труд. Имаше масова интеграция, а сега идват жени от цял свят с абсолютно друга културна, образователна подготовка как да ги интегрираме в европейското ни общество и във всяко национално общество. И вие казахте да се погледне отделния човек, какво може и какво знае, а не откъде идва. И така да му се помогне да се намери работа. Мисля, че това е наистина голям успех, този ваш метод за интеграция на модерните жени Искам това да се разпространи и другаде в Европа и да получи подкрепа от страна на Европейската комисия. Важно е, според мен, да не се в перва поглед само към трудовия пазар, да се помогне на жените да се интегрират в политическия живот. Успех е, че много от жените, които участваха в този проект, бяха избрани на различни длъжности в органите за местно самоуправление. А, те а, са граждани, които са в Европа и им а, са избрани в местната власт. А, това е много положително, според мен. Признаването на образованието е изключително важно за Европа. Ние работим в рамките на Болонския процес по взаимното признаване на образователния ценз между държавите. Трябва да разширим този процес и към други държави. Хората да могат да идват и да се реализират тук. Сега сме в криза, сега имаме безработица, обаче след няколко години ще имаме много голямо затруднение, причинено от недостига на работна ръка предвид на демографските тенденции в Европа. За това трябва да сме готови, да имаме система за интеграция. И така, благодаря много. Uh, Имам само един въпрос към вас за България и за ромите. Говорихте е, за ромите и е, за ромите и за гражданското състояние. Те женят ли се с, с, е, за а, хора от другите етнически групи, примерно за българи, за турци и така нататък, или само се женят помежду си в а, ромската общност. Благодаря. Мерси, мерси. Благодаря, госпожа Тамсън. Така че сега вече давам думата на колегите да продължат да, с обсъжданията. Който има да зададе въпроси от първо нашите колеги и депутати, Виждам, че госпожа Роди Краца, нашата заместник-председателка, е тук сред нас. Може би госпожа... А, а не, госпожа Краца, може би първо и след това друг госпожа Ен. Моля ви, кажете нещо по този дебат, който е много мобилизиращ, който е много важен и който е основен за днешните е, общества. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя организаторите на това изслушване и да благодаря на експертите, на нашите гости, които дойдоха тук, за да обменят своя опит с нас. Тази тема наистина е много важна и за вътрешното сплотяване на обществата и за постигане на целите на Европейския съюз за повишаване на благосъстоянието на гражданите на Европейския съюз и за опосредстване на мира. Защото социалната сигурност зависи много от политиката, която провеждаме по отношение на страните кандидатки, по отношение на нашите съседи и по отношение на нашите партньори. И естествено на, по отношение на по-отдалечени страни, откъдето идват мигрантите. Видяхме, че всички теми бяха засегнати, говорихме за различните, за всички етнически групи и е важно за членовете на нашата комисия и за експертите. да познават заключенията на докладите, които се правят в Европейския парламент. Имаше доклади за мигрантките, за жените от ромски происход. Парламентът има определена <clears throat> последователност в своята дейност. За това трябва да видим в резолюциите какво се е случило, какво може, какви нови елементи може да добавим. Трябва да видим кои политически мерки са постигнали успех. Благодаря. Благодаря, госпожа Краца. Сега давам думата на госпожа Ернст. Благодаря. Аз помислих следното. Когато говорим за антидемискринационна стратегия в Европейския съюз срещу по отношение на жените, трябва много внимателно да знаем за какво, за кого всъщност говорим. Кога жените стават мигрантки. Това става дума тук за различни поколения. Дали това са младите а, е, ми, а, е, жени от мигрантски происход или пък техните майки или баби. Мюсуманките, мюсулманките, това са, това са отново друга целева група, много по-различна от а, е, жените роми. Имаме много различни етноси, и това трябва да вземем предвид, ако искаме да имаме успех като Европейски съюз в нашата политика. Трябва да видим какви са големите разлики, какви са специфично, каква е специфичността на всяка група мигрантки. И моят въпрос всъщност е, Е, всъщност е насочен към нашия експерт. Как виждате специфичността на малцинствата, от които идват жените? Как може да вземем тези специфичности предвид и каква може да бъде общата политика, в която да интегрираме тези специфичности? Мерси, мадам Нилсен. Благодаря. Мисля, че това изслушване е наистина много интересно. Много споменахте, че липсват данни. Господин Юп ни каза и аз си помислих за афганските жени, които са скрити под вуала, които са в целите покрити, но и в източна Европа има жени, които не са покрити, а за които не знаем нищо. Те са скрити зад нещо друго. Много се говори за липсата на статистически данни. Вероятно ще се върнем към това. Защото така не, можем да имаме една истинска, една глобална, субхватна картина. Но нека да си зададем следния въпрос. Защо Какви са причините, които карат една жена да мигрира? Това е, може би, основният въпрос дали тези причини са в Европа, дали те са коренът и може ли да се, може ли по някакъв начин да премахнем причините за тази глобална миграция. Може би не това е точно темата днес, но защо, защото нека не забравяме, че понякога миграцията е нещо, което трябва да понасяме, а това не винаги е най- а, най-доброто. Аз а, мога да ви кажа, че в Северна Франция има много роми и за това проблема, който, въпроса, който искам да дам е следния. Защо тези хора са тук и дали те наистина искат да са тук, дали тези жени ромки, дали тези мъже роми, които са, живеят в различни краища на Европа, дали те са е, сами са избрали да живеят там или просто е, самата миграция е по някакъв начин насилствена и по какъв начин можем да изкореним причините за тази миграция. Благодаря ви. път. тъй като няма други въпроси. А, господин Фотакис, може би искате да зададете въпрос? Или нещо да каже? Само да, да се изкажа по повод въпроса на госпожа Ернс по демограф, демографските аспекти, защото аз самия съм експерт по демографските въпроси. Е, след това ще задам въпрос. Тоест, ще, ако ми позволите, ще задам въпрос след това. Първо, много, много, много често така се представя е, драмат, в драматичен аспект, драматична светлина, демографските проблеми, че ще има нужди, които няма да, с които няма да можем да се справим, ще има необходимост от допълнителни иммигранти. Но мисля, че в близките години ще имаме повече работни места. След, след кризата ще, ще трябва да се реструктурира економиката. Знаете, днес между Ранерино и Даймлер, Даймлер се подписа споразумение. Така че по този начин ще, ще има един процес на реструктуриране на економиката и ще са необходими е, нови компетентности, нови умения, а също времено ще има хора, които ще загубят е, работните си места. Така че то не... Така че... А, да. Така че... Е от една страна имаме застаряване, от друга страна има много млади хора, така че ще има едно, ще е една пропаст между поколенията и тази пропаст ще трябва да се запълни от иммигрантите. Така че ще видим какъв проблем ще имаме след това. Защото доп, доп, доп, допъл... защото тези допълнителното идване на мигранти пък ще има последици върху трудовия пазар в следващите 45 години. А сега въпроса когато говорим за интеграция, първото нещо, като казваме е, че интегрирането трябва да стане от една страна от страна на обществото и от друга страна от страна на самите мигранти. Но когато говорим за мерки, мерките са спрямо мигрантите, а няма мерки спрямо останалата част от обществото. Какви са всъщност мерките, които трябва да се прилагат за останалата част от обществото, тъй като най-често мигранти, мигрантите се е, оплакват, дори когато са благодарни за това, което се прави за тях, че тези мерки попадат в нещо като вакуум. Че Примерно има такова, има езикови курсове, но няма контакти пряки. Така че има ли някои добри практики, които да са е, от мерки насочени срещу цялото общество? Благодаря, господин Фотакис. А сега ще се върнем към опита на госпожа Мюлер Янсен, която а, така спомена за професионалното менторство. И както каза госпожа Краца, вие сте разрешили проблема за отношенията между обществото и иммигрантите и вече сте стигнали на един повиш стадий, е, стадия на ценностите. И още нещо. Госпожа Юб, е, господин Юб каза нещо много интересно. Да, липсват, липсват данни за разликите или социалното интегриране между хората, които живеят в селските райони и градските райони. Защото в крайна сметка мерките и, и отговорите и решенията би трябвало да са различни, предполагам. Така че ви задавам въпроса какво бихте е, предложили. Госпожа Янсен, имате думата. След това ще дам думата и на господин Юп. Thank you. Е, благодаря. Искам първо да насоча вниманието ви е, към една международна конференция, която ние проведахме през ноември миналата година. Може да се запознаете а, е, с материалите на английски. А, е, публикуване са на нашия вебсайт. А, и там ще видите много истински истории и много информация. Но, що се отнася до въпросите за данните? През годините ние публикувахме резултатите от интервютата, които траеха долу един час и ги въведохме тези данни от интервютата в една база данни. Не знаехме колко огромна ще се окаже тази програма. Това го правехме за собствени нужди, като част от нашия изследователски инструментариум. Сега обаче работим по, а, разработ... по допълнителното разширяване на възможностите за работа с базата данни, за да можем да търсим конкретна информация. Колко от емигрантите са от тази страна, от друга държава и така нататък, за да може да се извлече статистическа информация. След половин година се надявам да можем да ви отговорим много по-подробно на този род въпроси. Материалът е уникален. Никой всъщност няма такива резултати. Е, проследяват се историите на тези жени в продължение на 6 години. Работата по проекта продължава. Някой спомена е, за е, възрастта. те са на възраст между 25 и 55 повечето на 35 години. Това е най-важната възраст за една жена, детеродна възраст, възраст, в която тя може най-пълноценно да се реализира в обществото. Затова е важно да бъдат част от обществото. А, госпожата, която говори на немски, а, вие поставихте въпроса за а, а, различните групи и откъде идват те. Много е важно да се мобилизира гражданското общество, както казах аз, но да не се прави диференциация. Откъде сте, вие ми се оманкали сте и така нататък. Да се гледа човека. Разбира се, за един политик за Европейския парламент е от определящо значение да може да се направят тези а, разграничения. Нашия метод обаче и на това се дължи част от нашия успех и популярност е, че ние не го правим. Аз искам да отворя тази институция за млади мусулмани и мусулманки и те да бъдат поканени там, да се включат в програмата а, като личности, личности с потенциал – които влизат с всички свои дарби, ресурси и носят своите надежди. Ние ги включваме, даваме им ментор, каним ги да станат част от нашата страна, да бъдат датчани, което те искат. Тоест тук има различни и интереси. Една програма, която мобилизира гражданското общество и другите е, проблеми и потребности е, на обществото, за които вие говорихте. Мерси. Благодаря. Господин Юб. Председател, е, първо искам да отборя на въпросите на госпожа Томсън, че в България и ромите и турците са местни, не са иммигранти ромите не се знае от кога са, турците най-малко от 600 години. А, той е проблем за интегриране, винаги е стоял в обществото и трябва да е държавна политика. Тя е била най-различна през целият исторически период. Има и положителни примери, много по-малко, има много отрицателни примери. И тия натрупвания, стари стереотипи, предразсъдъци сега са в основата на дискриминацията най-често. И това, за да се избегне, значи трябва да се работи с е, подрастващо поколение, с децата. Като започне от детската градина и се стигне да бъдат обхванати и по-висша степен. Средното училище, висшето образование. Това е в основата ромите да не бъдат възприяти ние сме правили социологическо проучване, нито в училище да седят заедно. От страна на родителите става въпрос. Не на децата. Децата са невинни. Нито децата им да седят заедно с ромите или да се женят, или даже и да работят заедно. Такова негативно отношение има и към а, турците, или пък даже и към деца с увреждане, примерно. А, малко са случаите роми да се женят от други етноси и то съзнателно, ако е много са малко, понякога, често пъти, особено ромите, примерно, са, скрият, е, са крият за друга идентичност. Но ще ви дам един е, много ужасяващ, трагичен пример от преди 5-6 месеца. Влюбени момче и момиче Ромео Жулиета, тя е българка, той ром на 16-17 години. Тя ученичка, и двамата се хвърлиха под влак. Момичето почина на място, а ромчето Ромео осъкатено успяха да го спасят докторите. По въпроса за иммиграцията, иммигрантите, ние изнасяме навънка, не че ни приемаме. Е, сега, откак България е член на Европейския съюз, е, има очакване като външна граница повече иммигранти да идват в България, но за сега това не се потвърждава. Но защо ходят и мигрират? Това не са даже по-малка степен сигурност от младсинствата, но тук добре се подчерта, че има феминизиране, повече в сферата на услугите явно се намира работа, защото една малка част отиват за по-добър живот, за постоянно друга част отиват по социални причини, за да намерят работа. Большинството са жени, отиват да работят, за да изхранят семейството си. Мъжа вкъщи гледа децата и чака тя да прати пари. Та за това може би даже има и партия на мъжете вече в България. Може би ще дойде в един момент на нали, ние мъжете да почнем да се борим за е, интегриране и емансипация. Но това са фактите. По въпроса за селските и градски райони, в селските райони интеграцията е по-лесна, защото хората се познават и няма такава сегрегация, както в градските райони. Няма такива сегрегирани училища или сегрегирани квартали. Там въпрос е изхранването, нали, работа и проблемите с обезодяването на селските райони, закриването на училища, на болници. И създаването на проблем вече на големите градове, тъй като искам и това да подчертая. В България почти няма пътуващи роми. Те са установени. Проблема е, че в много ромски квартали къщи с години построени, но неозаконени, защото са пренаселени. Има квартали, имат е, и прокарано електричество, и ВИК, вода но толкова гъсто населени, че кола на бърза помощ не може да влезе през е, тия малки улички. Но големият проблем е обезлюдяването на селата. Голяма част от ромското население отива в големите градове и прави незаконни постройки, бараки, от рода на бараките и това е голям проблем, който пак казвам, то е ясно, че трябва целенасочена политика, но все пак трябва да има а, за мене ясни статистически данни, защото ние ако не знаем броя, знаем от преброяването, но на деца или не в училище, как ще ги квалифицираме без образование, как ще се включат пазара на труда, колко ще са конкурентно способни и изобщо стават аутсайдери. Ние залагаме това нещо. Ние ако не залагаме а, ще трябва да знаем и как да се борим с това нещо. Но ако нямаме конкретни данни, няма как да се бориме. Това е. Благодаря. Благодаря, господин Юб, за отговорите. Сега закривам този втори тази втора част от дискусията за интеграционните практики и преминаваме към третата заключителна част от дискусията предложения за мерки и политики. И давам думата на госпожа Амандин Бах от Европейското женско лоби, която ще дойде при нас на трибуната, както и госпожа после ще дам думата на госпожа Бауер и госпожа Нилсен. Имате думата, госпожо Бах. Позволете да започна, а, като благодаря а, на комисията по въпроса на жените и е, на госпожа Парванова за това, че ни поканиха тук. Ние доста неща чухме вече е, за а, предложения за европейска политика. Аз смятам, че е важно в тази европейска мрежа да се съсредоточи а, върху някои теми, които имат пряка връзка с текущи политически дискусии в Европа. Чухме няколко такива теми сутринта, не бива да ги забравяме. Аз искам да ги обвържа с сегашните приоритети в областта на правата на жените. Когато говоря за актуалната политика и политическа програма на Европа, ние говорим много за е, интеграцията на жените е, от определен етнически е, происход, но имам предвид новата стратегия за равенство на половете в Европа, която се обсъжда сега. И мисля, че именно днес, 5 часа, ще се а, е, гласуват предложенията за изменения към доклада в комисията ФЕМ. Говорим за жените мигрантки. За нас това е също важна стъпка. Новата стратегия на интеграция. Интеграцията все повече е тема, която се застъпва и на ниво Европейски съюз, въпреки че това е част от националните прерогативи в светлината на европейски, на Лисабонския договор, а ние имаме общи инициативи, имаме принципи, които имат а, пряка връзка тук. Тази сутрин говорихме за двустранния процес. Това все се забравя. А то е много важно. Ето, вижте, а, прехвърля се все повече отговорността върху жените мигрантки, е, когато говорим за трудовата миграция, за това, че те са длъжни да учат местния език. Забравяме, че това е проблем на цялото общество. Каз, каза го и господин Фотакис. Защо нямаме показатели за цялото общество? За това все се забравя. Защото интеграцията някак се превърна в инструмент на нивото на политически решения. Трябва малко да се погледне в по-общ план нещата, да се чуят гласовете на хората по места за това как тази професия, тази политика се отразява върху тях, върху техният живот а, примерно на живота на жените от различните етнически групи. Сега, кои сме ние от Европейското женско лоби? Ние сме най-голямата организация в Европейския съюз с над 2500 организации членки от женското движение. В началото казах, че работим на европейско ниво, но и чрез дейността на нашите сдружения член, членове и на национално. Работим по политиките за борба с дискриминацията, за интеграцията. Мои колеги работят по тематиките като жените и равенството на работното място, жените и битовото насилие. Ще се опитам да се спра на всички тези теми, когато говоря за предложенията за политики, а не само на борбата с дискриминацията и за интеграцията на жените. Неодавна публикувахме този материал за борбата с дискриминация. Специално тук се разглежда пресечните точки на различните видове дискриминация – има много интересен изследователски проект в Европа, който се нарича Пол и раса. финансира се от, Европейския, от Европейската комисия. Това е един вид а, наръчник за всеки, който работи с, а, в тематиката борба с дискриминацията в най-общ план, защото може да види и връзките. И така насърчаваме хората да разглеждат тематиката а, по а, един по а, цялостен начин нашата мисия да подкрепяме развитието на независима Европа и за жените мигрантки. Виржиния, видяхте е, тази, я тази сутрин, бе избрана за председател. Цялото изслушване днес протече в този дух, именно гласът на онези, които познават нещата от първа ръка, да прозвучи на европейско ниво и европейските политици да имат възможност да го чуят пряко, а не чрез посредници. днес основното ни послание, мисля, е, че всеки от нас, там където работи, в различните европейски мрежи, без значение дали работите на европейско ниво, като функционер за Европейската комисия, примерно, или като депутат в Европейския парламент, или пък работите в практиката. Работете а, от гледна точка, която е а, транс отраслова, така да се изразя. Тази дума е сложна, използва се в научните среди, трудно се превежда на практически език. Изабела, струва ми се в изказването си, обаче говори именно за това. Имаме дискриминация по полов признак. Много често имате а, сходство на дискриминацията, примерно като говорите за подслон за жените и жилищния фонд, но същевременно може да сте обект на различни видове дискриминация едновременно, например, защото сте жена и защото сте черна. Интересни проучвания са направени по отношение на черните жени и безработицата, например. Така се откроява множествената дискриминация, на която са обект жените. Има различни европейски рамки, в които е важно да се работи така, по такъв хоризонтален начин, защото често обаче се забравя, че понякога трябва да имате целенасочени политики в рамките на различните европейски рамки. Разгледах доклада по пътната карта, например, който сега се обсъжда в Европейския парламент. И мисля, че там в този доклад ще е много уместно да се изрази именно такъв многоотраслеви подход, включително когато се говори за един план за осигуряване на равнополност поставеността на половете. Ние имаме подобна разработка, която може да се намери на нашата страница в интернет. Радвам се на думите на госпожа Краца. Тя ни припомни, че ние не работим в политически вакуум. Преди години и разбира се, имаше, имаме тази конвенция 89-та година. Миналата година отбелязахме нейната 30 годишнина. Имаме и директивата за равенството, но в същото време виждаме, че непрекъснато се отправят призиви от Европа европейско ниво да се обръща повече внимание на жените. Дали са жени мигранти по трудов признак, жени майки и така нататък. Много от препоръките, които Изабела е открои, наистина а, присъстват, примерно, за това да има разбивки на данните по етнически признаки, по пол, и така нататък. Резолюцията, на която бе, доклад, по която бе докладчик госпожа Краца, също е много важна в това отношение за борбата на, против дискриминацията на жените. Тази сутрин говорихме сутринта доста, стана, доста често ставаше въпрос за тази тема. Когато имаме една, едно малцинство и каква е разликата, примерно, между една мусулманска малцинствена група и мъжете и жените в нея. Те често, примерно, не се оплакват, защото нямат доверие на кого да се оплачат. Примерно за ромите. Нямат доверие към... А, трябва да има доверие към някого, за да се оплачат пред него. А, това е важно и когато говорим за европейската политика. Има много политически ангажименти, в които се говори колко е важно да се обръща внимание на конкретните групи. Сега трябва да се направи следващата стъпка към действие. Конкретни предложения за, политичес... за политически документи. Вирджиния го каза не веднъж. И то съвсем конкретно. Трябва да се намали а, във времето за изчакване, е, след то, кой, периода след който една жена получава разрешително за законен престой. Ето такива неща, съвсем конкретни детайли. Знаете, казва, че дяволът се крие в подробностите на понякога. Тези подробности са много важни. За нас, например, е, беше е, голямо постижение да се стигне до такъв момент, където се поемат такива ангажименти, сега обаче трябва да се премине към дела. Не искам да повтарям това, което чухме до сега. Има доста проучвания, обаче, които правят качествен анализ. А, и трябва да се продължи в тази посока, особено когато а, разбира, събираме данни по примерно признак пол или пък нарушението на член 19 и така нататък. Има доста количествени изследвания, примерно финансиране от Европейската комисия за а, възможности за намиране на а, работа сред жените. Финансирането е много важно. То е важно за социалните политики, за здравната политика. Економическата криза също трябва да се спомене в този доклад. Това е много важно. Трябва ни финансиране и това е нещо, което е общо между етническите Организациите за е, защита на етническите е, групи или е, за жените. призоваваме Европейският е, парламент е, да отразява това и когато взема своите решения по отношение на финансирането на бюджета на Европейския съюз. Жените трябва да имат по-лесен достъп до финансиране. Тези жени, тези а, групи или организации на жените трябва да имат по-лесен реален достъп до европейските фондове. Организацията на мигрантите. Ние имаме а, 17 такива организации, които са ни партньори. И там а, мигрантите а, са, а, са бенефициенти или разпространяват, или на разпространението на материалите от даден проект, или пък на пряка помощ. Множествената дискриминация – се включва, трябва, трябва да се включва е, в е, целите на националните политики. Приветстваме включването на темата в Европейския парламент, в Европейския съвет. Е, това не е включено, защото въпросът е доста щекотлив. Надявам се пак директивата да се приеме. За семейните аспекти на тематиката. Вержиния каза, ще има дебат за събиране на разделените семейства. Подготвя се зелена книга. А, трябва да не се допуска дискриминация по полов признак, когато се оценява въздействието на а, програмите за събиране на семей, на разделени семейства. А, обежище. Голяма част от а, нормативната база в областта на обежището е спънка за жените. Примерно, ако трябва да работите някъде в много отдалечен селски район и, и там всички ви сочат с пръст, защото сте черна. Населия към жените и тук свършвам. Това е а, из особено важен въпрос за интеграцията на жените мигранти. Често говорим за това, но като нещо, кое, което се заклеймява. Насилието в семейството обаче засяга всички групи. А, има именно сега, умест на а, така, добър момент, е, Европа да приеме конкретни мерки за жените емигранти и чрез директива и чрез а, рамкова програма. Благодаря. Благодаря, госпожа Бак, за мерките, които предлагате. И също така благодаря на господин Фатакис, който ни напуска сега. Благодаря за това, че беше с нас. А сега ще дам думата на госпожа Едит Бауър която ще представи своето, своя анализ на евентуалните мерки, които може да предприеме Европейския парламент. Благодаря много. Ще бъда много откровенна. Трудно е да човек да участва в подобна дискусия. Аз просто Поздравявам госпожа Първанова за нейната смелост и кораж, защото не е лесно да се започне такъв дебат, след като няма и обвързваща дефиниция на национални малцинства. Бих искал също така да а, привлеча вниманието ви към препорък 201 на Съвета на Европа относно дефинициите за национални мълцинства, тъй като няма друго по-офи, по-официален документ или по-официална дефиниция, това е на практика дефиницията, която е, е залегнала в различните обвързващи документи, като рамковата конвенция или Европейската харта за регионални или малцинствени езици. Сега, има, там има пет характеристики на националните малцинства. Това е, разбира се, един проблем, който се отнася и до руските младсинства в балтийските страни. Просто ви го припомням в скоби. А, а, не, тук се казва, че има е, регионални е, езикови, религиозни и така нататък характеристики, които са различни от това на останалата част от обществото. Цитирам а, в момента автора цитира хартата и включително и културни и езикови различия. Независимо от това обаче, че имаме поне една а, най-после една официална дефиниция, необходимо е да подчертаеме, че страни като Франция и е, Гърция не признават съществуването на младсинства в е, законодателството си. В Белгия пък нещата са още по-различни. Там се говори за национални общности, а не а, е, младсинства. А, така че някои, някои страни не са подписали рамковата конвенция за е, националните мълцинства, но в крайна сметка а, обсъждането показва, че всъщност говорим за две различни неща. Едно, националните мълцинства, и мигр... мигрантите, които са пък съвсем друга група. Така че искам да спомена доклада Мораж от 2005 година за защита на малцинствата срещу дискриминационни практики от 2005 година и резолюцията на парламента, в която има много ясно разграничение между ромското е, ромската общност, ново пристигналите иммигранти, е, езиковите малцинства и хората без гражданство. Така че искам да ви припомня тази резолюция, защото мисля, че ако не я вземем предвид и ако не вземем предвид всички тези много е, ясни специфики на различните мълцинства, трудно бихме могли да създадем една цялостна политика или някаква препоръка, а, е, която да бъде в посока защита правата на младсинствата. И дори като имаме предвид всички тези специфики и характеристики, е трудно да създадем една препоръка, защото различните младсинства живеят в най-различни условия. Така че е много трудно да сравняваме условията, в които живее е, швед, шведски, е, в Швеция, в е, финското младсинство в Швеция или турското младсинство в България. Така че Е, нека не забравяме, че на, на практика мълцинствата представляват 60 милиона души в Европейския съюз. И така че мисля, че трябва да насочиме вниманието си към различни типове мълцинства и това е основно. Аз е, не чух обаче по време на това обсъждане, е, не чух не чух органите за равнопоставеност. <laughs> Но те са онези, които трябва да разпространяват информацията относно е, законовата, правната основа, нарушенията и различните видове дискриминации, практикувани в различните страни. Така че Струва ми се, че трябва просто да видим какво правят тези равно, органи за равнопоставено. Знам, че в моята страна има много малко хора, които работят по този проблем, предвид обема на проблемите, които трябва да се разглеждат. Те са само 4-5 души. Това е просто на, на, на практиката невъзможно е да проследат а, всички жалби и да си вършат работата. Така че аз мисля и мисля, че всички изказващи го а, подчертаха, Нямаме, нямаме достатъчни сен... данни, правени са преобр... преброявания, но в крайна сметка да се любеви човек от мълцинство е личен избор. 80 или 90 хиляди души в моята страна се е, за, заявяват, че са е, роми, а е, като смятаме, че те са сигурно не по-малко по от 800 хиляди. Защото някои, включително иммигрантите, е, смятат, че е по-добре -по да се, е, да се скрият в обществото по някакъв начин. А, от... Така че, ако можем да разполагаме с допълнителни данни. Мисля, че агенцията в Виена би трябвало да изисква да изиска така наречени софт данни, за да можем просто да имаме едно, една по-добра картина. Това са накратко моите така, препоръки и бележки. А, пожелавам ви много търпение, пожелавам ни много търпение и успех. Благодаря госпожа Бауър за тези така изяснения. Вие просто нас, насочихте вниманието към някои подходи, а сега давам думата на госпожа Кил Нилс. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Парванова за организирането на това изслушване. Госпожа Бауер има право. Не може да се глобализира проблема. Трябва да разграничаваме между роми, е, мусулмани, мигранти и така нататък. Единственото общо е, че когато една група е дискриминирана, потискана, жените от тази група са двойно по-потискани. Това въжи и за мигрантите, и за ромите, и така нататък. Давам си сметка колко е трудно да говорим общо и за мигранти, и за роми. Затова реших да се концентрирам върху ромите, защото в моя регион много често се занимаваме с този въпрос. Неодавна на 25 март в парламента приехме резолюция по отношение на втората европейска среща на върха за ромите в Кордоба – и а, в която а, не сме а, попълнили някои празнотя, именно а, специфичен подход по отношение на жените. Ромските жени е, страдат от дискриминация по отношение на техни основни права, образование, заетост, е, здравеопазване. Проблемите в здравната област е, бяха засегнати от госпожа Михалаке. В Франция на лекари от света, неправителствена организация, бяха натрупани данни, според които много, само 10% от ромските жени използват контрацептивни средства, средната възраст на която раждате 17 години и така нататък. Проблемите с образованието също бяха засегнати. Много често от ромските деца се пращат в училища за увредени деца и, и има сегрегация. По отношение на достъпа до работа, наемането, израстването на работното място. Много често има турмоз, сексуален турмоз по отношение на ромските жени на работното място. Така че има една засилена дискриминация спрямо ромските жени заради тяхното, тяхната етническа принадлежност. Радвам се, че най-после този въпрос беше издигнат в приоритет за да може да се решат всички тези проблеми. Съвсем набързо ще дам някои предложения за политика, които могат да бъдат вариант за решение. Трябва да се приеме конкретна политика спрямо ромските жени, която да бъде видима и ясно насочена към тях. По отношение на здравеопазването да се направят кампании за премахване на предразсъдъците а, сред здравния персонал и приобщаване към проблемите на ромите. Много често стои и проблема с езика, комуникацията между здравния персонал и ромите, който поражда много драматични проблеми за тяхното здраве. В обществената администрация също често се налага да се викат преводачи. Важно е да се осигурят преводачи, за да се избегнат сериозни грешки в областта на здравеопазването. Или, например, включително нежеланни аборти. Много често ромските жени е, страдат от нарушение на правата, на, насилствено стерилизиране. В е, някои държави е, е, се приеха закони за избягване на тези случаи, но в други не. Е, мисля, че е много важно в страните от Европейския съюз или кандидатките за присъединяване да е, се разгледат тези проблеми за насилствено стерилизиране. Да се създадат механизми за провеждане на безпристрастни анкети, за да се признае на тези жени, че са жертви на подобна практика. И за да може те да получат и съответните обещетения, а отговорниците да бъдат наказани. Много е важно да бъде въздадено правосъдие в Европа. Ромските жени са много уязвими. Много често те е, стават жертви на трафик е, на хора и прости... на проституция. В е, резолюцията за основните права в Европейския съюз е необходимо вследствие на това да се проследи кои държави членки приемат, прилагат тези норми. Говорихме за образованието, но пак ще кажа, че е важно да се отдели специално внимание на а, младите момичета, защото това е ключът към тяхната емансипация. А в някои страни а, бяха направили ни усилия да се приобщат държавните служители към тези проблеми. Защото много често ромските жени не смеят да подадат жалба от страх да влязат в контакт с държавни служители. Затова е много важно да се проведе компания, кампания сред държавните, общинските служители, за да може те да съдействат. също се отнася за кампании по отношение на силствените бракове и прочие. Продължавам с предложенията. По отношение на равенството между двата пола имам няколко конкретни предложения. Препоръчвам да се създаде едно звено, което да, към Европейския съюз, към Европейския институт за равенство на двата пола едно звено, което да се занимава с проблемите на ромските жени и на ромите въобще. Говорихме за събиране на статистически данни. Мисля, че това е много важно. Добре е в съвета да се създаде пост, специален пратеник по правата на ромите, за да се стимулира хоризонталната интеграция на ромите и особено на ромските жени и да се контролира ефикасното прилагане на европейските инструменти, предназначени за защита на младсинствата и жените. Друга препоръка е, е създаването на европейски паспорт за ромите, живеещи на територията на Европейския съюз. А, а да, това ще бъде добре дошло за а, ромските жени, които да е, получат едно европейско гражданство и да имат свободата да се движат в 27-те държави членки. И накрая нещо много важно. Организациите на ромските жени и на ромите въобще, като Европейския форум на ромите, трябва да бъдат приобщени към всички тези процеси в Европейския съюз. Интеграцията на ромите и на ромските жени и е, е, е много важно, е, е, може да успее само ако те участват в политиката, предназначена, предназначена за тях. Всичките мерки са положителни, но мисля, че е много важно самите роми да участват в тях. Благодаря, госпожа Кил Нилсен. Сега предлагам да дадем думата на госпожа Парванова, нашата, нашия докладчик, на която отново благодарим за организирането на това изслушване. Благодаря много, госпожо председател. Разбира се, темата е изключително деликатна. Трудно се решава. Както каза госпожа Бауър, не само аз. Всички ние имаме нужда от много кораж е, за да получим резултати е, по-ефективни, по-големи от досегашните. Е, за мен тази работа е сигнал за политическа воля, за намерение да се реши тази задача. Въпреки че това не е някаква пречка. Днес чухме изказвания от много хора, чухме и от ГРАС. Този подход е добре да започне за различни асоциации, които работят на място и решават въпросите. Добре се почерпят идеи от тях в различните области. Чухме за здравеопазването, за образованието е една сравнително нова тема и бедността, изключително болен въпрос за насилието срещу жените, принудителната проституция и така нататък, темата за събиране на данни и разбира се това, че това е една обща тема, която трябва да се разглежда хоризонтално, така че въпросите на малцинствата да се решават по един интегриран начин, но и особено отчитайки економическата и и финансова криза. Разбира се, има различни младсенства. Някои са установили а, отдавна, имат своите исторически корени, други са току-що дошли, идват от друга държава и искат да се установят някъде. И задачите са съответно различни. Чухме за това, че има много жени, които мигрират с търсене на поминък, много от тях искат да се е, съберат с, своите семейства, но това не означава, че е, тези е, младсинства трябва да се третират различно толерантността не бива да се превръща в вид демокра... дискриминация. Европа е за всички и всички трябва да се третират по един и същи начин и всеки трябва да има равни права най-малкото като се започне с най-сериозните проблеми един по един. Имаме национални правителства в някои държави, които се отнасят много чувствително към темата за определението за младсенство. Това а, сигурно има своите исторически и политически корени това притеснение, но все пак е, за всички нас основна ценност е равнопоставеността, включително равенството между половете. Така да търсим и намираме заедно по-добри е, решения. И аз съм убедена, повечето от тези решения ще се получат от а, е, доказалите успеха си водещи практики. Благодаря на всички вас. Разчитам много на вашата помощ. Заводих си обстойни бележки. Ще се погрижим да ви предоставим до 16 април, а, мисля, че това е крайния срок, а, текста и вашите коментари ще бъдат изключително ценни. Благодаря. Благодаря, госпожа Парванова, за това обобщение на нашето изслушване. Аз искам да се присъединя към благодарностите. Вижда се, че тази тема ни вълнува много тук в Комисията за правата на жените трябва да се стъпи на вече съществуващото европейско законодателство и на първо време да проследим дали и да гарантираме това законодателство да се прилага във всички държави членки. И чухаме е, тук да, да се набляга на потребността от набиране на информация на статистически данни. Е, това е важно, за да може всяко наше действие да бъде конкретно. Ние в нашата комисия държим всички проблеми, свързани с неравенството, да бъдат най-после решени. Аз съм много за хоризонталния подход, зачитащ спецификата. За нас това е много важно. А, Давам си сметка как се насъбират различни социални проблеми на социално неравенство а, по отношение на една и съща личност и а, съм съгласна, че обучението, образованието са от основно значение за решаване на проблемите в други области, например здравеопазването или заетостта. Благодаря на всички експерти, които прекараха тази сутрин с нас и споделиха своя опит. Благодаря на колегите депутати, които присъстваха и участваха в дискусията. Пожелава ви успех и на вас, госпожа Парванова. Искам да благодаря и на секретарията на нашата комисия и на всички преводачи, които ни помогнаха тази сутрин в работата ни